трябва ново економическо и финансово управление, но ще има много пречки и препятствия. Но знам, че Унгарското председателство че ще направи всичко възможно това да стане действителност. Госпожа Фигури.